Уважаеми дами и господа, съгласно член 87 алинея 3 на правилника, комисия ЕКОН прие проекто резолюция, свързан с делегираните разпоредби на комисията, свързани с регулаторни технически стандарти по непреклия клиринг задълженията за клиринг, обществените регистри, достъп до места за търговия, нефинансови контрагенти, намаляване на риска, освен това и договорите свързани с извънборсовите деривати, които не са авторизирани от централните контрагенти. Срокът, срокът за внасяне на изменения е 12 часа сряда 6 февруари. Гласуването ще се проведе в четвъртък. Сега преминаваме към гласуването днес. И така, колегата Еткинс по процедурен въпрос. Господин председател, преди да се тръгне президента на Франция и на парламента, искам да кажете какви са затрудненията, с които ще се сблъскаме от 1 април, изобщо да се стигне до Страсбург. Защото Air France отмени всички полети от Париж Шарл де Гол до Страсбург. Може би този въпрос трябва да се постави пред президента, преди да се тръгне от Страсбург с частния си самолет. Колегата Еткинс, вие бяхте координатор и вие знаете, че това не е процедурен а, въпрос. Сега, а, по директива, извинете, по доклад специфични мерки в областта на селското стопанство, преминаваме към гласуването. знае кой е за, против, въздържали се, приема се. Е, така че е, Уредени са и другите изменения. Сега преминаваме към а, измененията текст. Кой е за, против, въздържали се, приема се. А, законодателна резолюция, изменение 49. Кой е за, против, въздържали се, приема се. Сега по именно гласуване по законодателната резолюция. Кой, моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за господин Папастамков. Минаваме към следващия доклад на Амато Адровер. Специфични мерки за селското стопанство в най-отдалечените райони на Съюзи. Документ А7-0321 на пълна черта 2011. 115 изменение, компромис изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега преминаваме към гласуване на изменения с текст. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. В законодателната резолюция има изменение съгласно член 1, измен 116. Кой е за? Против? Въздържали се? Приема се. Сега към законодателния документ като цяло. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за колегата Адровер. Следва гласуване на доклада, свързан с улеснява достъп на МСП до финансиране. Доклад на господин Дебакер. Изменение 34-то, първата част. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Втората част. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Сега по а, гласуване по целия доклад. Кой е за? Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за колегата Дебакер. Желая на всички колеги добър апетит. Моля ви да напуснете залата бързо. Тези от вас, които искат да излязат в обедна почивка. И моля ви а, да отдадете дължимото внимание и уважение на колегите, които искат, които искат да обяснят вота си. Преминаваме към обяснение на вота по доклада на господин Папа Стамкус. Колегата